Добър ден. Buongiorno. Добър ден на всички. Вчера координаторите заседаваха след заседанието на групата. Не трябва да кажа, че взехме много решения, доста неща отменихме. По унгарската конституция, например, решихме да изчакаме документа на съвета на Европа за да може да се подходи обективно и да се направи едно сравнение. Това, което трябва да ви съобща, е свързано първо с преговорите за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за правата на човека. Водихме с нощи разговори по този въпрос, защото тази вечер има интерпарламентарна среща в Париж. Ние ще поддържаме тезата, че в процедурата на асамблеята трябва да бъде постигнато съгласие, т.е. да има писмено съгласие и кандидатите от Европейски съюз, които кандидатстват за съдии в Страсбургския съд, да бъдат избирани по процедурата пис... в съответния член от договора за функционирането на Европейския съюз. Тоест от групата, която вече подбира така или иначе кандидати за съда. Освен това, взехме още едно решение, то е свързано с а, 4 октомври, изместихме го на 5 октомври, от 4 на 5 октомври. Сред документите, които са ви подадени за информация, има един, върху който се спряхме по-подробно. Това е един документ на комисията петициите, където се защитава правото тази комисия да е компетентна да организира евентуални изслушвания, когато се съберат подписи за инициативи на гражданите. Решихме, че петициите са съвсем различно нещо от гражданските инициативи. И последните са свързани с законодателна процедура. Има задължение на комисията евентуално да отговаря, да приема инициатива, така че комисията е тази, която има законодателна инициатива. И пети... комисията по петициите едва ли, или поне може да се спори, дали има пълномощи. Когато това обаче се превърне в петиция, чак тогава а, може да имат пълномощи. Тя ще напишем едно писмо, за да поясним всичко това за да кажем, че Комисията е по конституционни въпроси смята също, че е компетентна по този въпрос. Най-вероятно това ще напишем. Мисля, че това е всичко, по което говорихме вчера с координаторите на нашето заседание и затова сега можем да преминем към същността на нашето заседание. Само трябва да кажа, че по интернет нашето заседание се излъчва. Вчера ни остана да обсъдим доклада Мартин. Този доклад е свързан с реда и условията за предприемане на разследване в страна на Европейския съюз. Ще дам думата на господин Мартин, който ще поясни за какво става дума, за да започнем Господин Мартин, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че преместихте точката от дневния ред за тази сутрин. Както знаете, Европейския парламент има право да съставя съответни адхок комисии за разследване на проблеми с прилагането на законодателство на Европейския съюз. Това всъщност е едно право, което се простира не само върху институциите на Европейския съюз, а върху държавите членки, различните органи там. В предходни дискусии имаше объркване по този въпрос и трябва да кажа, че тези комисии за разследване са различни от временните комисии, които а, се сформират, например, когато имаше, да речем, изслушвания за климатичните изменения, за тайните полети в САЩ. Не, става дума за. А, разследване, е, които имат цел да разгледат различни твърдения за недобро изпълнение на европейското законодателство. Тук се говори всъщност е, за едно ограничаване на правата на парламента. А, е, а, и в същото време говорим за разширяване на правата на парламента за провеждане на разследване. До сега, от 1995 година, има три такива комисии, които са сформирани. Това не е нещо, което, както виждате, се служа ежедневно. Дори в рамките на един мандат може да няма. До момента тези три комисии са били първо за транзитния режим на общността, за спонгиформата енцефалопатия по говедата и кризата в застрахователното дружество Equitable Life. Последното, кризата в това застрахователно дружество доведе до този доклад. Тази комисия реши, че няма достатъчно правомощия а, да се завърши своите действия и да разследва надлежно процес. Практиката за създаване на такива комисии е записана в Мастрийския договор, но там не са записани конкретните пълномощия. Просто пише, че може да се сформира такава комисия за разследване и след това трябва да има междуинституционално споразумение. Лисапонския договор обаче променя процедурата и параметрите, и мандата в 226 член. Там се казва, че това ще бъде определено от Европейския парламент по собствена инициатива със съгласието на съвета и Европейската комисия. Този доклад всъщност това се опитва и да направи, да приложи тези препоръки, които бяха записани в доклада по застрахователно дружество Equitable Life и това, което е записано в Лисабонския договор. Понеже за първи път сега ще се опитаме да направим процедура за работа на такива разследващи комисии. Какво установи е, доклада за кризата в е, застрахователното дружество Equitable Life? Установи се, че нямаме а, е, истински правомощи. Можем само да посочим грешките, да кажем кой е виновен и до тук. Няма нищо повече. А, призоваваме примерно свидетел, свидетеля казва няма да дойде и това Нищо не може да направим по въпроса. Няма никакви последствия, никакви наказания, които да можем да наложим, да речем, на свидетели, които не искат да се явят. Няма санкции, ако, примерно, има лъжесвидетелстване на някой от свидетелите по време на разследването. Не можем да искаме помощ от националните съдилища. Не може да призоваваме конкретни свидетели. А можем да поискаме от определена организация да ни изпрати свидетел и, и самата организация е тази, която ще прецени кога да ни изпрати. Да, предложенията за промени са следните. Нещо важно. Не искаме карт бланш, не искаме всичко, което би ни хрумнало. Не. Смятаме, че тази комисия трябва да има достъп до всички релевантни документи, които институциите на общността имат или с които разполагат, с които разполагат и държавите членки, съответните е, органи. Освен това, трябва да имаме право да призваваме свидетели, е, които да бъдат и държавни служители, които да отговарят вярно съответните въпроси. Трябва да се изпращат съответни свидетели от отделните организации и ще се обърнем с молба за комисията, към комисията, Европейската комисия, да изпрати представител. Европейската комисия ще прецени кога да ни изпрати. Обаче, ако по време на разследването ние установим, че има определено лице, което според нас не е съгласно с становището на Европейската комисия, ние би трябвало да имаме право да призовем а, това лице да се яви пред нас. Не искам да драматизирам нещата, но смятам, че по този начин имаме възможност да, да, се, да постигнем и правна яснота. Всеки един човек ще може да дойде да се изкаже пред нас, без това да се смята в разрез на, с, с съответните разпоредби правилника на институцията, от която е позван. След това, а, когато бъдат призовани да дойдат а, да разговарят с тази комисия, те трябва да бъдат задължени а, да се явят и да не могат да откажат. Санкциите трябва да се прилагат към всички е, по един равноправен начин, като тук се включват всички възможни действия на свидетеля и на лицата около него, като а, не лъже свидетелстване, като а, от друга страна всяко едно провинение би трябвало да бъде наказвано. Когато говорим за физически лица, те ще бъдат наказвани по националното законодателство на съответната държава членка. Очаква се също така в редки случаи да има а, вдигане на имунитета на съответни длъжностни лица в органите на Европейския съюз, ако това е необходимо. Ако има такова едно нарушение, а, смятаме, че вдигането на имунитета ще бъде надлежната мярка и няма да се смята за нарушаващо разпоредбите на Европейския съюз, а напротив работещи за прозрачност. Най-общо се изказа, господин председател, Очаквам въпроси по подробностите, дебат с колегите. След едно разследване, парламентът е този, който ще прецени какво да се направи от там на сетне, какви препоръки да се направят или пък съответните организации, по които, за които е било разследването, могат да предприемат действия. Целта на тази си комисия е да стигне до целта и трябва да има съответните правомощи да стигне до истината. Когато говоря за санкции, говоря за лица и за предоставяне на информация. Не говоря за санкции от съдебен тип, защото ние не сме съдилища, да налагаме глоби, не можем да лишаваме от свобода или нещо а, друго, което някои предлагат, че трябва да можем да правим, според мен е преувеличено. А, така стоят нещата. Ние можем само да изложим фактите, а други са тези, които могат да предприемат от тук насетне съответните съдебни действия. Благодаря. Благодаря ви, господин Мартин, казва председателя. Е, сега можем да се изказваме по този въпрос. Малко се разсеях. Господин Мартин, малко се разсеях, искам да ви питам нещо. Тези три разследващи комисии, които споменахте, кои са, защото аз не ги разбрах? Споменахте, господин Мартин, че, се, че е имало три разследващи комисии. Чувате ли ме? Да. Разследване транзитния режим на общността, общата земеделска политика, субсидиите и други стоки, които минават през граница. След това имаше разследване с лудата крава, и скандала около нея, и след това кризата в затрувателно дружество Equitable Life. Това доведе до действия новото британско правителство, но не британското правителство, което тогава всъщност управляваше, макар че това беше част от е, моята политическа сила. Не се ползва микрофон. Ecco, allora, onorevole Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. От името на АЛДА, от моята политическа група, бих искала да поздравя господин Мартин за изготвени от него доклад. Да, разследванията са много важна част от надзорните правомощия на Европейския парламент. Е, парламента разполага с законодателни правомощия, но все пак е, е, съдилищата имат последната дума. Анкетните комисии трябва да разполагат със съответните финансови средства, за да се занимават с случаи на злоупотреба с административните функции анкетните комисии трябва да има достъп до всички документи, до всякаква информация, която би улеснила тяхната работа. В противен случай те не могат да си вършат работата. Те трябва да имат възможност да получават такава информация от Съюза, но и от националните полицейски органи и служби. Анкетните комисии трябва да имат възможност да призовават всяко едно лице, също и национални представители, технически експерти, говорители, юридически лица и така нататък. Всичко, което щетат за необходимо, за да се улесни разследването на съответния случай. Доволна съм, че проекто доклада представлява добра основа за по-нататъчните дискусии, които ще се проведат в нашата комисия. Благодаря, господин Аню. Господин Агнио. Uh, uh, Ще привлека вниманието на комисията към 26-та страница от обяснителните думи, където се казва връчване на призовка или призоваване. Или думата summons на английски. Има други грешки в английския. Господин Мартин използва тази дума или този термин и когато говори преди малко е, за мен това наистина е ужасяващо. Този термин, поне в Великобритания, означава нещо, което ни е наложено. Същото за нас е Лисабонския договор. Сега един британец ще види, че някакъв чужденец ще го накара да присъства някакво изслушване. Изобщо не ми харесва това. Какви са тези санкции, които ще се използват, за да принуждаваме хора от моята страна да идват тук и да бъдат изслушвани? Още нещо, което повдигнах, беше свързано с подаването на сигнали. Е, сега тук, може би, има някакво лицемерие, може би няма защото мисля за Мартин Андреасън, който подаде сигнал за институциите тук и какво стана, накрая го вълниха. Грация, Бронс. Господин Бронс. Um... <coughs> Благодаря. Както бе посочено, проекторегламентът определено ще наложи присъствието на определени лица и не само това, а и ще ги принуди да отговарят на задаваните въпроси. И това е сериозно вмешателство е, в частния, личния живот на обикновените хора. Не, че това не би могло да има основания в определени случаи, но подобни решения могат да вземат само съдилищата на суверенни държави. Европейският съюз, от друга страна, все още не е, е суверена държава, макар и амбициите му определено да са насочени на там. Нали, без съмнение, поне да знаем за какво си говорим. И е, предлаганите тук правомощия е, превишават правомощията на специалните комисии на британския парламент. Те могат да призовават свидетели и е, могат е, е, да ги порицаят за неуважение към парламента, но нищо повече. И дори лицето да се яви е, на заседание на специална комисия, то може да откаже да отговаря на въпроси. Спомняте се Едуина Кари преди години, е, после синовете на бившия собственик на вестника Мирър и прочие и прочие лица са се явявали пред парламентарни комисии в Великобритания, но така и не са отговаряли на зададените въпроси. И толкова по-неуместно е подобни правомощия да се дават над наднационален орган, когато дори Великобритания, британският парламент няма такива правомощия. Uh, um, uh, good... Господин Дав. Добър ден, господин председател. Uh, приветствам uh, това, че се възползваме от uh, правото си на инициатива, съгласно Лисабонския договор и то толкова бързо, е, толкова енергично. И аз мятам, че че е, правото да се самосезира, е, т.е. Е, при едно разследване да подходи е, служебно, е основна характеристика на парламент. Да, наистина, е, това право битува в различни форми, но така или иначе е неотменимо. И а, е, от историческа гледна точка се опасявам, че е доста странно, че нашият парламент се е възползвал от това си служебно е, право едва-три пъти. Аз а, бих а, е, си представил, е, че след като е, бъде прият този законодателен акт, по-често ще се прибягва до правото на парламента да създава анкетни комисии и да разследва. Разбира се, парламентът не е съд, но неговите анкетни комисии биха могли да играят ролята на полусъдебен орган. Наясно сме Средицата редицата деликатни въпроси, които поражда тази идея. И разбира се, трябва да бъдем много предпазливи. А, сега, всъщност имам два въпроса. Първо, ролята на омбудсмана. Аз не, не, не мога да си обясня точно как повишаването на, на статута на анкетната комисия би се съчетало с правомощията на омбудсмана да приема жалби, оплаквания на граждани за злоупотреба с служебно положение. Е, въпросът ми е на вниманието на Дейвид Мартин. Разговарял ли е той с омбудсмана по този въпрос? Смятам, трябва да сме наясно, че не посягаме е, по какъвто и да било начин на прерогативите на омбудсмана. И нещо повече, омбудсманът би могъл да бъде е, призован да съдейства на работата на една парламентарна анкетна комисия без това да накърнява неговата на, на омбудсмана автономия. И вторият ми въпрос. Все още не мога да, да разбера какво всъщност ще стане с онези, които са призовани и откажат да свидетелстват. Е, особено държавни служители на държави членки. Не бих искал да се впускам в догадки е, и все пак подозирам, че едно национално длъжностно лице, поначало националните длъжностни лица, твърде често биха били призовавани за да е, разяснят е, въпроса, потвърдения за е, нарушаване на установената практика при прилагането на европейското законодателство. И смятам, тук трябва да бъдем особено предпазливи, да не създадем една система, която би породила конституционни стълкновения между държавите членки и Европейския парламент. Достатъчно са вече тези противоречия, е, не би следвало да добавяме нови. И последно, на 17-та страница в 14 ти член 3 алинея относно клетвата. Когато аз съм се явявал в съда, Винаги е, съм е, бил заклеван е, преди да бъда изслушан, а не след. Тоест, обичайната формулировка на тази клетва е заклевам се да кажа истината, т.е. В, в, в бъдеще време. И, И се питам откъде е заимствана фигуриращата в текста формулировка. И още нещо за графика е, на по-нататъчната работа е, на вниманието на докладчика. Колко бързо бихме могли да предвижим въпроса? Смятате ли, че полското председателство е склонно да подеме тази идея? Госпожа Интермехи има думата. британските ми колеги не бяха еднозначни в тълкуването на думата самън, призовавам съдебно не знам точно коя е най-подходяща дума на английски язик, но подчертавам е, е, необходимостта Европейският съюз да се снабди с някакви надзорни правомощия. Сега националните държави, знаете, се интересуват преди всичко от парите, които може да им е, даде членството в Европейския съюз и, и, и изобщо не се интересуват а, е, е, как се освояват тези пари е, нито от самите тях, нито от другите държави членки. Така че е, съюзните институции би следвало да имат е, надзорни правомощия. И това в край на кращата е в интерес на същите тези държави членки. Та, не, не, не е отговорен според мен на този въпрос. А, аз далеч не съм федералист, но след като някой дава пари, трябва да знае е, как се харчат. преди да дам думата а, да, имате. Заповядайте. Питам се, господин председател, господин Агния, това, е, какви средства всъщност, европейски става въпрос, на Европейския съюз са изхарчени от Equitable Life, за застрахователно дружество? Тъй като друг не е вдигнал ръка, мисля, че приключихме с изказванията на колегата. Накрая ще дам думата на господин Марти, но аз искам да питам нещо преди това. Всички национални законодателства пише, че парламента може да организира анкетни комисии, които да правят разследвания. Така че си мисля, че можем да направим нещо сравнимо и на ниво Европейски съюз. Е, правено ли е изследване дали това съществува във всички държави членки? нещата и така ми хрумват и затова ще ги споделя с вас. В Италия а, имаме множество такива анкетни комисии върху всякакви въпроси. Един от въпросите обаче, който се повдига е свързан с работата на съдилищата, защото има огромен риск да има намеса, а, изтичане на информация, съответно не, не, незаконно влияние и така нататък. По нашия учредителен договор е съвсем ясно, че не може да се направи анкетна комисия, ако тече съдебно разследване. И Европейска, и тази комисия, организирана от парламента, трябва да прекрати работата си, ако започне такова разследване а, от съдебен тип. Това е ясно. Но тук възниква едно съмнение. Анкетната комисия не трябва да има същите правомощи, каквито би имал съда, разбира се. Никой не казва това, защото съдебните органи са тези, които вземат решение и по е, съществуването на престъпления и съответните им наказания и съответните права, дали възникват права и какви са последващите от тях задължения. Така че ние имаме различни правомощия. Ние говорим е, за политическо разследване, говорим за разследване на нарушаване на добрата административна практика. Така че, след края на съдебното разследване, или до края на съдебното разследване, нашата работа би могла да бъде блокирана. Та, не знам дали има решение на този въпрос. Вярно е, че не може да има някакъв вид надзор над работата на съдебните органи и това е ясно. Що се отнася до различните разпоредби в законодателството на държавите членки, ще ви помоля да ми дадете информация дали във всички тях може да се провежда такива анкетни комисии от техните парламенти. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за много интересните, важни въпроси. Госпожа Етемаки, Благодаря ви за изразената подкрепа, за подробните препоръки за, за изменение. Но определено ние е, е, начеваме с вас тази работа от едни и същи основания. Европейският парламент трябва да има е, властта да призовава свидетели, да събира доказателства, за да стигне до осведомено заключение за случилото се. По съществените неща, по, по въпросите е, от фактологичен характер, които бяха зададени, Equitable Life. Е, тук не става въпрос само за злоупотреба с е, европейски средства, понеже такъв риторичен въпрос бе зададен. Става въпрос и за нарушаване на директиви на, на, на европейско законодателство и което в случая поражда е, сериозни финансови щети за множество е, европейски инвеститори е, и институционални и, юридически лица. И, и в крайна краща се дължи сериозно обещетение на тези инвеститори и най-вече в Великобритания – Спомняте си по това време стотици, хиляди всъщност бяха е, писмата, петициите, които получихме от собствените си избиратели. А, а съжалявам, че господин Агнио е, смята някои от нещата за зловещи, както той се е, изрази. Е, е, смятаме, че за да постигнем резултати, трябва да можем да призовем. Надявам се, медиите да не изкривят всичко това по някакъв начин. Аз съм сигурен, че господин Агнио от все сърце би пожелал това на медиите. Ораторът говори в страни от микрофона, опасяваме се. Що се отнася до държавните служители, ние няма пряко да ги призоваваме, националните институции ще ги призовават от наше име и господин Брон всъщност се съгласява с този, с този момент. Не Европейският съюз принуждава когото и да било да се яви, нито Европейският парламент би налагал наказания за неявяване. Всичко това ще става чрез националните административни органи. Да кажем, ако един британски гражданин откаже да съдейства, е, на, на, на, да ни съдейства и ние смятаме, че отказът му е неоснователен, ние бихме е, могли да поискаме е, от британската правоохранителна система, от, от съда, в Великобритания е, да е, разгледа случая за основателността или не на причините, поради които лицето е да се яви и при е, установяване, че те са неоснователни за евентуалните наказания. Т.е. тук не се, не, не, не се въвежда някакво наднационално наказателно производство. По въпроса, повдигнат от господин Дав, все още не съм разговарял с омбудсмана, трябва да призная, но някои от правилата в уредбата на нашата анкетна комисия се, се основават на, на актуализираните, на усъвременените правила за омбудсмана. Тоест, ние, ние сме се вдъхновявали от, от уредбата на омбудсмана. И аз не виждам тук някакво противоречие между е, е, ролята на парламента е, чрез анкетните му комисии и ролята на омбудсмана. Твърде, твърде рядко всъщност е, е, парламентът ще, в сравнение с практиката на омбудсмана, разбира се, ще се захваща, ще се заема с е, такива мащабни разследвания. Сега по член 47 точка 5, 47 е, алинея, според мен, е, по въпроса за, за Европейски съд, това, това не е най, най-важната част от а, доклада а, за заклеването на свидетелите. А, формулировката е факултативна в редица държави членки няма. Не, съдебната традиция не предвижда клетва, например. Що се отнася до конституционните противоречия, е, всички санкции и наказания, както казах, ще се е, е, налагат чрез е, държавите членки. А от друга страна, за да влезе в сила всичко това, ще трябва да се изключи междуинституционално споразумение. И по този начин ще бъдат избегнати евентуалните конституционални стълкновения. Въпросът зададен от вас, господин е, председател, за евентуалното е, съвпадане по време между нашето парламентарно разследване и е, започнало или в последствие започнало е, съдебно производство. Ние можем да, да предвидим да спрем е, своята анкета за да изчакаме изхода от съдебното производство. Аз съм включил такъв текст в проект. Секретариатът ни се запозна с практиката на държавите членки. Да ви дам два-три примера. В Белгия отказ на лице да се яви пред анкетна, анкетна комисия може да доведе до лишаване от свобода от 8 дни до 6 месеца. Е, лъжесвидетелстване от 2 месеца до 3 месеца, плюс глоби в двата случая. Във Франция за неявяване или даване на показания, лишаване от свобода до 3 години, а, е, значителна 5 до 7 хиляди евро глоба. В Люксембург а, е, при подобни нарушения лишаването от свобода е от 2 месеца до 3 години. И ако не не, не се лъжа, от 123 евро до 7433 евро. Някакви странни, но това ми е подал секретарята. Странни такива размери на глобите, но, но така, показателни мисля. И ние можем да разширим периметъра на, на този обзор за практиката на държавите членки. И накрая, за графика – от неформални, неофициални разговори разбираме, че датското след полското председателство на Съюза би проявило особен интерес, което много, много добре би се вписало в нашия темп, в, наш, в нашия ритъм на работа. Тук очевидно в парламента ще е необходим по-продължителен дебат. Ако някъде през ноември-декември приемем нещата на пленарно заседание, бихме могли в първата половина на следващата година, по време на датското председателство, да започнем разговори с съвета. А, и накрая осъществил съм неофициални контакти с комисията. Благодаря на комисар Шефкович е, за е, проявения интерес. И най-вече, от самото начало трябваше да го кажа. Е, особено съм благодарен на секретарята на нашата комисия преди 4-5 месеца за първ път е, разговарях е, с нашия секретарят е, и получих точно и всичко, което бях поискал. Аз съм удовлетворен от работата си по доклада. Надявам се в края краща и комисията да е. Благодаря. Аз ви благодаря. И ние обаче трябва да направим един график до комисия за предвижването на тези текстове. Целта на докладчика всъщност, доколкото разбирам аз, е в нашата комисия да се гласува в бъдеще, но не в далечно бъдеще. За това се предлага да гласуваме на 11 октомври на създание на нашата комисия. Значи гласуване на 11 октомври, господин Мартин, за да може да има втор обмен на становище на 11 юли изменения 14 септември 12 часа през нощта. След това на 19 септември отново гласуване, на 4 също и вече на 11 окончателно гласуване. Виждам, че кима колегата. Ако никой не е против, нещата остават така. И така, мисля, че с това приключихме по седма точка и стигнахме до гласуването.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 е, сега ще трябва да гласуваме. Не сега, в 10. Все още не е 10. Близо 15 минути ни остават. Искате ли да започнете? И ще прекратим в един момент, за да гласуваме. Нали нямате нищо против да ви прекъсна в един момент за гласуването? Добре, тогава можем да преминем към 11-та точка. Не, 15-та точка. Да, Европейския семестър. Колегата Търковски ще започне дебата. Когато дойде време за гласуване, ще прекратим и след това ще продължим. Имате думата, колега. Благодаря ви, господин председателю. Ние трябва да излезем със становище за европейския семестър. То да бъде по доклада на комисията ЕКОН, подготвен от госпожа Берес. Става дума за координиране на макроекономическата политика и надзор на Комисията и Европейския парламент на тази политика. Това е нещо ново, прието миналата година. Има дебат за член 121, многостранен надзор, член 136, засилване на координацията, извършване на надзор върху бюджетната дисциплина на държавите членки, както и указанията за политиките, с които излиза Европейската комисия като идеята е да се намери съответна база в, държа... в учредителния договор. Държавите членки подготвят своите програми за сближаване, които след това се разглеждат от Европейската комисия. Проблемът е, че през този нов европейски семестър ролята на Европейския парламент не бе взета предвид, предвид по един ясен и адекватен начин. Комисията ЕКОН по време на изписването на доклада, както и при дебатите за регламент, където ще бъде описан този европейски семестър, бе направен един опит да бъде оптимизирана процедурата и да има ясна роля на Европейския парламент. Нашия преговарящ там е госпожа Въртман Кол. Говорим за обикновена законодателна процедура. Сега приключва първо четене. Един от последни, една от последните три страни срещи вчера премина това първо четене. Идеята е Европейския парламент да участва на всички три етапа процеса. Първо да има съвместна интерпарламентарна комисия, където има представители на комисията по заетостта, економиката и по бюджета и всяка година да работим по този европейски семестър. Първо ще има етап координация. Европейския парламент предлага съответния комисар, който отговаря за семестъра, първо да отговаря на въпроси пред комисията ЕКОН, след това да има между парламентарна среща между Европейския парламент и националните парламенти, както винаги да има след това резолюция за стратегията Европа през 20-та година, след това в пленарна зала Европейска комисия да отговаря на въпроси. Това ще е етап координация. На етап надзор ще организираме съответни работни ателиета, изслушвания, насочени към конкретни въпроси, когато държавите членки вече стигат до окончателните варианти на тези свои програми, за да ги обсъждаме. ЕКОН пък ще организира економически специализирани комисии за надзор и Европейската комисия ще оповести пред комисията ЕКОН своите указания. След това отново ще има интерпарламентарна среща между Европейския парламент и националните парламенти. Това са двата етапа. Говорих с двамата преговарящи, говорих и с Европейската комисия и като че ли по тези два етапа спорове няма. в е, по-голямата си степен те са прияти от е, трите институции. Най-спорното обаче е по време на третия етап, е, така наречения етап на последващи действия. Ние говорим за отчетност. Там държавите членки ще бъдат поканени пред Европейския парламент, където обяснат своите политики. Ще организираме един а, дебат с самите правителства и държавите членки тук вече не са съгласни. Защото ние предлагаме държави членки, отделни държави членки да се изправят пред а, Европейския парламент и да обяснят своята политика. Ако пък се използват средства от, стабизма, от механизма за стабилност, то отново те трябва да защитат позицията си пред парламента. Ето това е най-спорният въпрос, който се обсъжда в тази процедура. И тук най-трудно ще се постигне напредък. Още един много важен въпрос, който е свързан с Комисията по конституционни въпроси, т.е. нас, е свързан с това как точно да установим връзките помежду си. И съветът и до известна степен Европейската комисия искат това да стане посредством регламент, докато ние от самото начало искаме междуинституционално споразумение по този въпрос а, за урегулиране на тези отношения. Тристранната среща се проведе вчера вечерта мисля, че бяхме почти стигнали компромис, защото всичко това, на което държахме, беше включено в регламента, но пък имаше политически групи, които все пак държаха да не е регламента, да е междуинституционално споразумение. Сега трябва да видим какво искаме ние и какво да се обсъжда. Позицията на парламента, записана от водещата комисия, комисията ЕКОН, е ясна. Можем да подкрепим тази комисия, но има един друг по-широк въпрос за нас, което е последствията от такива координиращи механизми от незадължителен тип за институционалната фер, е, рамка на Европейския съюз. Така че може да проведем една по-широка е, дискусия за ролята на такива инструменти, като Европейския семестър. Един въпрос за комисията по правни въпроси, комисията Юри. Тя е излязла със становище по въпроса, но пак казвам, възниква въпрос, свързан с правното основание. Съдът казва, че трябва да изберем най-релевантното правно основание, но пък има друго решение на съда, което казва, че ако трябва да отговорим на част от задълженията си, то тогава може да използваме няколко правни основания. Или член 121, или 136, но пък те казват не използвайте 136, използвайте 121. И накрая. Смятам, че възниква един общ конституционален въпрос за такъв тип а, инструменти. След това възниква въпроса за позицията на парламента по въпроса и за това дали трябва да надградим тази позиция или само да я укрепим и накрая основание в учредителните договори. Те са според мен най-важните въпроси, но очаквам дебата с нетърпение. Трябва да започнем бързо да работим по тази тема, защото, както казах, почти приключи първото четене. Благодаря ви. Господин Даф. Извинявайте, не. Сбърка господин Гуалтиери и после господин Дав. Той първ поиска думата, така че трябва да има ред. Благодаря ви, господин председателю. Смятам, че е съвсем уместно нашата комисия да излезе с становище по европейския семестър. Защо? Смятам, както каза и господин Тарковски, че отвъд е, този така или иначе важен въпрос за ролята на Европейския парламент в, е, Европе... в Европейския семестър, който всъщност е разгледан в доклада Берес, смятам, че този въпрос за Европейския семестър е свързан с по-общи въпроси. Защо? Този семестър има един странен социален статут и дори правен такъв, защото чисто и просто казано той не съществува. Няма го. Технически погледнато не е регламентирана неговото съществуване с измяна на а, кодекс който по някакъв начин да модифи... Е, да прави, извинете, да прави промени в пакта за стабилност. И двете комисии, които го предложиха, представиха, го предлагат като един елемент на координация, на синтез на различните аспекти на економическото управление или от данъчна гледна точка, или от макроекономическа гледна точка, или, що се отнася до поддържането на растежа. Това са трите стълба, които всъщност подкрепят стратегията Европа през 20-та година. Та, отвъд всичко това, този семестър, който е един елемент, който синтезира, регламентира целостта на всички елементи на економическата економическото управление, то регламентирането на този семестър трябва да бъде записан в един кодекс, поведенчески само на един от елементите. Е, този елемент е пакта за стабилност и растеж. Очевидно е от учредителните договори, че държавите членки координират економическите си политики в Европейския съюз. Това е пети член от Лисабонския договор, а 21 член, точка 6, казва, че парламента и съвета регламентират различните елементи, които управляват економическото управление посредством регламенти. Смятам, че нашата комисия всъщност трябва да разгледа институционалния статут на този европейски семестър. Всъщност да придаде институционален статут на този европейски семестър. И затова смятам, че трябва да кажем, че макар, че в доклада на госпожа Берес пише, че семестрът може да бъде регламентиран или с институционално споразумение, или с регламент, аз все пак смятам, и това е първото ми становище, защото това е първи обмен на становища, ние, нашата комисия, трябва да заявим, че по член 121.6 е необходим регламент, а не междуинституционално споразумение. Освен това, смятам, че откъсването на семестъра от пряката му връзка само с един от аспектите на економическото развитие, което е пакта за стабилност и растеж, ще подпомогне също така и чисто политически план на постигане на по-добро равновесие на економическото управление и защото говорим за растеж, за дисциплина и изведнъж е, даваме инструменти само за първия аспект и го закачаме този европейски семестър само към първия аспект. Така че трябва да откъснем семестъра от това той да бъде пряко последствие от пакта за стабилност. Трябва да го поставим като трансверсален елемент, като хоризонтален елемент на всички политики на Европейския съюз, който е, да има, разбира се, правно основание, но и чисто политическо основание за да покажем, че економическата политика на Съюза е една общност на политики, които се координират или една с друга в хоризонтален план, политиката за стабилност, политиката за растеж, или пък вертикално, политиките на държавите членки и политиката на Европейския съюз. И ето тук вече идва и ролята на бюджета на съюза, на структурните фондове, което всъщност показва една координация с политиките на държавите членки. Политиката на Европейския съюз се съставя от тази на националните правителства и тогава семестъра става един елемент на координация и вертикална, и хоризонтална на всички политики. Ето, поради всички тези причини, смятам, че статута на парламент, на, извинете, на семестъра ще бъде укрепен в един регламент. По този начин можем да направим един семестър, който да бъде повече парламентарно, отколкото правителствено. И това е наша задача. Задача на нашата комисия е да му даде конкретен статут. Благодаря, казва председателя. Виждам, че са се записали господин Дав, господин Бронс. Тъй като стигнахме до времето за гласуване, ако господин Бронс и господин Дав се изкажат синтетично, бихме могли дори да свършим с тази точка и малко да позабавим нещата. После ли искате да говорите? Кога искате да говорите? Добре. Добре, прекъсваме господин Търковски тази тема и преминаваме след изказването на господин Гуалтиер с гласуването, а след това господин Даф и господин Бронс ще се изкажат след а, нашето гласуване. Преминаване към гласуване.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 Questo è, no? Sì, sì. sì, sì. Allora, il primo documento su... Първият документ, по който ще се гласува... My group requested a split, um, but we were a little bit late, so it's not in the voting list. So when we come to the DAF report on compromise B, I'm going to request a split on those words. Okay? Questo cos'è? Non vuole una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 Allora, c'è una richiesta di... Има едно искане за отделно гласуване, което бе представено преди секунда от колегата Фокс. Когато стигнем до тази точка, ще ви кажа точно за какво става дума, но започваме. Започваме с гласуване на изменение 12. Не, А, извинете, компромис А. Компромис А. Даф, Линдав иска думата. Um, искам да кажа нещо преди да започнем да гласуваме. Първо искам да благодаря на колегите от другите политическите групи за тяхното сътрудничество и за приноса им за изготвянето на тези компромиси. Компромис С. Господин Садагар внесе своето изменение по страница трета в списъка беше включено предписание, отправено към политическите групи, които могат да призоват комисия комисията да изготви собствена оценка. Отговорността за изготвяне на становище и за изготвяне на тази оценка се предоставя на координаторите и ще има заседание на цялата комисия, ако такова е споразумението. В противен случай че се срещат само координаторите. Координаторите, те представляват отделните политически групи. Те са координатори на политическите групи. Ето защо аз смятам, че добавянето на специфично искане, специално искане на политическите групи е излишно. По този начин ще се даде възможност на политическа група да изпълнява правомощия, които не се полагат. И когато тази политическа група не е част от изслушване или от съответния политически процес. Или пък да се намеси в последния момент – за да се е, закачи за определен е, кандидат на комисията. Е, трябва тази практика да бъде спряна, така че комисията е, да се ръководи от е, своите е, добродетели и скруполи. Така че процесът, който ние предлагаме, е включен в проекто доклада и така господин Сидегари, внесеното от него изменение, аз не мога да го спра да гласува по това устно изменение. Аз а, уважавам неговото право да включи това изменение, но а, аз като представител на АОД ще се противопоставя на това изменение, ще гласувам против него. Относно искането на господин Фокс да има разделно гласуване относно термина European Commitment, европейски ангажимент, а, нека да имаме разделно гласуване, но аз е, предпочитам тези думи да бъдат заличени. Просто съм за това да се спазва договора. Добре, господин Саудъргас. Е- Съвсем накратко, господин председателю. Благодаря на господина Дав че той не се противопоставя на това устно изменение. Съвсем накратко ще се опитам а, да разсея вашите съмнения. А, това не е духа на изменението, а, което искам да внеса. Изменението гласи следното. Сега а, всички имат задължението а, да свикват заседания на комисията. Това не е практиката а, до сега. Практиката е да се дава повече правомощия на координаторите, но може практиката да бъде променена. В, един случ... в едни случаи решението е много лесно, а в други случаи не е толкова лесно да се реши да не се свиква заседание на цялата комисия. Решението може да е негативно и а, позитивно трябва да се дада, дава възможност само когато координаторите не постигнат съгласие и тогава трябва да се свика заседание на цялата комисия. Но а, да речем, ако има а, случай, а, в който те, а, те постигат съгласие, но все пак искат, искат да свикат заседание на цялата комисия, която да потвърди тяхното решение. Така че политическа група трябва да има възможност да свика заседание на цялата комисия, за да бъде потвърдено просто взетото решение или поради някаква друга причина. Разбира се, политическите съображения могат да са такива, че ние няма да можем да избегнем а, такова развитие, но а, според мен това е едно изцяло демократично развитие на тази процедура. Да преминем ли към гласуване? Добре, гласуваме по и компромисно изменение А. За? Против? Въздържали се? Падат изменения 12 и преминаваме към 2. Моля за. Против? Въздържали се? Един против. Приема се. Изменение 14 на господин Гераро Салом за. Против. Отхвърля се. Изменение 13 за. Против. Отхвърля се. Изменение трябва на докладчика за. Против. Един. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единодушно. Стигнахме до изменение 15. Не. Компромис Д първо. За. Против. Въздържали се. Приема се единодушно. И така преминаваме към компромис Б, защото всички други паднаха. Изменение... Не, компромис Б. Компромис Б. За. Не ви разбирам. А, че Е, е елементамент, си. Чакайте. Не, в С. Момент, да видим къде е компромиса Фокс. C'è la richiesta del колега Фокс di un Колегата Фокс поиска разделно гласуване. Преди това обаче трябва да гласуваме по една дума. Европейско задължение. Кой е за това да се запази тази дума, моля? За. Е против. Пет против. Приема се. И сега вече преминаваме към другата част. Моля за. Ки е контрарио? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Б. Падна 6. Преминаваме към 17. Месершмит. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18-то изменение за. Против. Приема се. 10 на 9. От Така. Падна 8 е оттеглено. Стигнахме до 19 на Гереро. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега компромис е за. Против. Въздържали се. Приема се. Пада 9. Компромис С. Пак имаме искане за разделно гласуване. Те тук не, казва председателя. Има устно изменение на господин Сао Даргас. Първо устното изменение ще гласуваме и след това текста. Кой е за устното изменение на Сао Даргас? За. Против. 5, 6, 7, 10 contro 7. Allora 10 contro 7. 10 на 7. Приема се. Втората част. Или по-добре целият текст. Хайде. За. Chi è contrario? Против. Е апровато. Приема се. Така. Всички тези паднаха. Няма да ги гласуваме. Отиваме на 11-то изменение. Всичко ли падна? Да. 11-то изменение на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приемат с един против. Стигаме до окончателното гласуване на целия текст. Моля, гласувайте за. Против 18 срещу 1. Приема се браво на колегата за успешното протичане на гласуването по доклада на господин Дав. Сега преминаваме към е, e към по-добро законотворчество, субсидиарност, пропорционалност и интелигентно регулиране. Господин Месершмит, може ли първо да иллюстрирате своята позиция по измененията преди да гласуваме? Uh, благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да благодаря на колегите на секретарията за тяхната а, помощ. Разбира се, а, трябва да се създаде един, да се изготви един текст, който да е приемлив за всички. Сега текстът е готов за одобряване и се надявам, че ще бъде подкрепен от мнозинството в комисията. И така. Господин Рангел, господин Шот са внесли изменения, насякъде всички са съгласни. Да, след това има изменения, ятен маки. Всички са прияти от докладчика. Не може ли да ги гласуваме заедно, господин Дав? А, не possiamo. Не, не можем. Uh, Смятам, че може да гласуваме анблок, но изменение 10 на господин Морера може би тук има някакъв езиков проблем. Там се казва в английската версия, че оценката на резултатите на оценката на резултатите от оценката на въздействието а, е задължителна. Всъщност тази оценка е желателна, но не е задължителна. Ето защо аз предлагам да се каже desirable или желателна, вместо mandatory задължителна. Okay, yeah, but, but, but the, uh, the, yeah, speak... Но аз а, не говоря датски все още. И не знам какво е записано в а, датската версия. Uh... Добре, ще се върнем на това после. Тъй като има проблеми с няколко изменения, 13, 14 и 15, да гласуваме първите три анблок, след това отделно по 13, 14 и 15, после блок всички останали до 10 по който току-що имаше дискусия, което и след това ще гласуваме 11-12. Е, Добре, първо, едно, две, три. Кой е за първо, второ и трето изменение? Кой е против? Въздържали се. Одобрени са. Сега, 13 и 14 и 15. Колегата Тарковски? иска да се гласува отделно. Проблем ли има там? Какво става? Не мога ли заедно да ги сложат да бъдат гласувани, казва председателя. Едно по едно. Добре, едно по едно. Значи, изменение 13. За. Против. Хайде да го повторим този вод. 13-то изменение. За. Против. Десет на 8. Значи се приема. 10 срещу 8. Изменение 14. За. Моля, вдигнете ръка. Против. Ситуацията е същата, значи одобрено. Сега, 15. Моля, гласувайте за. Е l'unanimità. Va bene. Allora, passiamo... Единодушие. Като че ли. Господин Дафли иска да каже нещо. Какво става? Нищо не разбирам, казва председателят parlare micro. А, non erano unanimità. А, добре, не е единодушно по 15, защото вие сте против. Добре, добре. Господин председател, просто искам да кажа, че има несъгласие, изразено по демократичен начин. Перфекто, ми сембрава да виста тут. Аз като че ли си помислих, че всички сте вдигнали ръка за. Добре, не е така, няма единодеше, но има мнозинство. Продължаваме нататък с гласуването. Измененията от другия глоб 4, 5, 6, 7, 8, 9. До тук. Моля, гласувайте за. Против. Никой не гласува. Добре, значи го одобрихме единодушно. Сега, десето изменение. Господин Дав повдигна един въпрос. Да гласуваме направо ли, или да ви изслушаме пак, или какво да направим? Господин Морейра казва, че експост оценката на резултатите от оценката на въздействието е задължителна. Тя не е задължителна. В договора не пише да е задължителна. Това е наша желателна практика. която може би не се спазва в достатъчна степен. Аз предлагам вместо думата задължителен да кажем, желателна, а не задължителна. Добре, следващия оратор. Искам само да кажа, че проблема, който спомена господин Дав, всъщност в немския вариант отсъства. На немски не пише така. Поне в немската версия. Думата, която е записана тук, не предизвиква никаква задължителност. Не пише, че е задължително. Пише, изразява се желание, евентуално процедурата да стане задължителна. Allora, sì, sembra che vi sia... Testo originale all'inglese. E dice obbligatoria? Sì, è obbligatoria, quindi la possibilità è pertinente. Eh, quella sono d'accordo. Sì, come sono d'accordo. Allora, eh, il testo originale, chi è che vuol parlare? Messer Schmidt, prego. Well, I wouldn't have any objections to the, to the oral... Аз нямам възражения по изменението по предложението на господин Дав, просто да се промени формулировката. Не знам, господин Морера, какво ви каза. Vabbè, d'altra parte la commissione sovrana, se tutti sono d'accordo... Ако всички са съгласни, то тогава, крайна сметка, нека да видим оригиналния текст. Оригиналният текст е английски, така че не става въпрос за превод, писмен, а за изясняване на оригиналния текст. Добре, хайде да заменим облигатори, задължителен, с желателен. Ако нямате нищо против, нека да гласуваме по този въпрос. Господин Голтиер иска думата. Сега чета каза господин Гуалтиери, текста на италиански. В италианския текст пише нещо съвсем друго. Нито пише задължително, защото задължително би било по договора. И би било грешно, ма не пише дори и желателно. Пише незаменимо, което политически незаменимо. Това не означава а, а, правно задължително. Така че, ако го направим желателно, ще променим желанието на автори. Не мисля, че indispensable означава mandatory. Политически незаменимо, но правно незадължително. Е Господин Морейра не е тук, но трябва да знаем какви са били неговите намерения, когато дали е задължително или а, желателно. Е Добре, когато едно нещо е неизаменимо, то си е желателно. Добре, господин Голтери казва думата задължителен да стане политически незаменимо или а господин Дав какво казва? Желателно. Така ли казвате? Желателно. Аз лично, да ви кажа, мисля, че това е коректен термин. Това означава, че трябва да се търси задължителност в бъдеще, но няма задължителност. Не е много далеч от позицията на господин Гуалтиери, който е записал е, незаменимо. No, mandatory is not correct. In, indispensable, that's Yes, indispensable does exist. We may, make, we may put indispensable. Which is... Indispensable is Indispensable, това е дума, която не съществува. This, in this context. We may agree with indispensable. Yeah, we may agree with indispensable. Това е дума, извинете, това е дума, която ще а, бъде подходяща в този контекст да не отделяме толкова много време на това, нищо не се променя. Днес така, така или иначе не е задължително, така че... Така или иначе само на английски съществува това. Добре, какво избираме сега? Съгласни ли сте да бъде indispensable? Последно от езикова гледна точка ми казват, че най-лесно преводимо е indispensable. Всички са съгласни. Добре, гласуваме по изменение 10, коригирано по този начин. Казваме думата indispensable. Моля, гласувайте за. Contrario. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Добре. 11 и 12 ги гласувахме заедно. Ако искате да повторим. Анблок 11 и 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. И накрая целият текст за против, въздържали се, приема се комплименти на колегата Месер Шмидт. Сега трябва да гласуваме. Dobbiamo votare, era il primo rapporto, se non sbaglio, del collega... По... Това мисля, че е първият ви доклад, господин Месер Шмидт, нали? Браво. Qui è la discussione, c'è la lettera. La lettera, abbiamo, sì, sì, senz'altro. È la discussione. Sì, così è stata distribuita con eh, la parte così in italiano. Ma votiamo solo la formula. Vediamo solo la formula che è qui alla fine in francese. Sì. E lei l'ha vista in italiano. Sì, sì, vabbè, comunque leggo. Allora, se eh, passiamo al punto. Преминаваме към 12-та точка тълкуване на членове 13 и 18 в връзка с избора на заместник председатели светлината на дискусията от вчера направихме едно писмо в отговор на искането на председателя Бузек. Имате текста. Говорим за края. Мога да ви го прочета, ако искате. Ще гласуваме по този текст. Е когато един заместник председател трябва да бъде заместен и когато има само един кандидат, то той може да бъде избран чрез ръкопляскане. Председателят има право да реши гласуването да бъде чрез ръкопляскане или да се проведе тайно гласуване. Избраният кандидат заема мястото на заместник председателя. Моля, вдигнете ръка, сте се съгласни. Въздържали се, приема се. И продължаваме нататък. Следващата точка. 13 точка. Тълкуване на членове 50 и 51 относно споразуменията за асоцииране, голямата част от които се позовават на търговски споразумения. А, не, извинявайте. Дневния ред е, обаче не достигнахме до необходимото ниво на съгласие и затова го отлагаме за следващия път. И така, докъде стигаме сега? Стигаме до другаде. Не, имаме 20 минути. Какво може да направим сега с тия 20 минути? Може да продължим с доклада на господин Търковски и след това ще изчакаме госпожа Геори бяха се записали да се изкажат по Търковски, след Гуалтери, колегата Дав. Става дума за европейски семестър. Yes, um, where were we? Yes, I know. Um, um, I agree that, we need a... Съгласен съм че имаме нужда от регламент по членове 121.6. Договорът изисква от нас да направим това. Разбирам, че това са и разпоредбите, включени в доклада Колтман Кол. Cole. Уортман Кол и разпоредбите са прехвърлени в другите пет предложения на пакета за економическо управление. Моят въпрос е свързан с това какво се случва в триалога. Е, какъв напредък е бил, постигнал, бил постигнат с нощи и дали ще стигнем до а, съгласие на първо четене през юли, тъй като имаме нужда от провеждане на специално заседание на комисията преди пленарната а, сесия. Но Подозирам, предполагам, че пакета ще бъде подобрен, ако стигнем до второ четене, защото ще имаме повече време. Какво е вашето усещане по въпроса и относно това какво се случва по време на преговорите? Ha chiesto adesso la parola il collega Brons. Колегата Бронс искаше думата, господин председателю, инструкции към държавите членки, свързани с макроекономическите политики, данъчните политики и така нататък, са очевидно отнемане на суверенитета на техните а, държави. Но чрез еврото суверенитета вече е предоставен по-голяма и в по-малка степен. Нашето правителство и предишното а, правителство много разумно много разумно, според мен, избегнаха приемането на еврото. По този начин не може да ни се казва каква да е нашата парична и макроекономическа политика. Очевидно, думата, която ще се използва в случай на Обединеното кралство, ще е препоръки, а не инструкции. И правителството няма да бъде подложено на санкции, ако не се придържа към тези препоръки. Както разбира, може да има предложения да се а, събират министрите на не да се свикват министрите на Обединеното кралство а, и а, те а, да участват в дискусии на парламента, свързани с тези препоръки. А, обаче те може ли да са принудени а, да направят тази стъпка, да идват в Европейския парламент, за да се очитат или не. Ще могат ли те да се възползват от този опт-аут на Обединеното кралство? И ако не покрият критериите, какво ще се случи? Това е нещо, което исках да кажа. Non vedo altre mani alzate che, di не виждам други колеги, които искат да вземат думата. Сега ще, дем, ще дам думата на господин Таковски. Какво правим ние? Ние изготвяме мнение към доклада на госпожа Перес, а не към регламента. По доклада на госпожа Перес ще се гласува дори в, през септември обаче от нас до регламента нещата са по-сложни. Сега, дали нашето мнение ще повлияе на регламента, това е, отделен въпрос. Но информацията, с която разполагам от вчера, е, че нещата са много близо, много близо до, съглас, до постигане на съгласие на първо четене. Не знам какъв е крайният изход, но все пак намерението е да се постигне съгласие на първо четене и тогава нещата да са готови дори преди Страсбург. Обаче, от процедурна гледна точка, мнението, което изготвяме е по доклада на госпожа Перванш Перес, а не по регламента. Това обаче ще осложни нещата, ако се насочим а, към това, което беше предложено господин а, Глатиери. А, защото решенията по регламента са били взети вече с нощи. Нека да видим първо дали те окончателно са постигнали съгласие или не. То и въпросът как ще процедираме тук в комисията, защото ако те са постигнали съгласие, дали а, ние ще ускорим нещата и ще се постараем да гласуваме още през юли. Но ако не са постигнали съгласие, ние все пак отново трябва да засилим действието действията си и да установим контакт с докладчика, за да заявим официално нашата позиция. Смятам, че така трябва да подходим. Но първо, нека да видим какво се случва и след това ще вземем решение как да подходим. Както казах, ще е трудно обаче от формална гледна точка да повлияем процеса и да се опитаме да променим логиката на европейския е, семестър в е, обхвата, предложен от господин е, Глатиери. Остава само да разберем каква да бъде процедурата и по отношение на графика. Явно изчакваме, изчакваме събития, които не са в наши ръце. Но ние пък трябва да се опитаме да видим какво се случва и по-настоящем, защото комисията ЕКОН трябва да излезе с решение септември, 12, ако не се лъжа. Трябва, за да можем да повлияем тяхното становище, да се изкажем преди това, което означава 12 юли. Ако сте съгласни, можем в дневния ред на за 12 юли да запишем това, като се очаква евентуално докладчика да предложи изменение на датите от там на сетне, в зависимост от информацията, която е получил. Господин Гуалтиери иска думата. Да, господин председателю. Исках да кажа, че не мисля, че евентуалната регламентация на европейския семестър посредством регламент ще е по-смислено след подобряване на шесте предложения. В тези шест предложения се говори за европейския семестър като процедура, като срокове, а не като съдържание. А в пакета за управление се говори вече за съдържанието. Казва се, за, говори се за квалифицирано мнозинство и така нататък. Та, ако не, се прехвърляме към съответния кодекс за провеждането на този семестър. Ми, нищо няма да се случи до тогава. За това може да се каже, че ще е необходим регламент дори след одобрение на първо четене на пакета за управление. Аз така мисля. Well, yes, but, but then there's all... Да, тогава остава въпросът колко далеч можем да стигнем в това мнение. Мнението трябва всъщност да съдържа коментари по доклада на Перван Перес. А, са, колко далеч можем да стигнем е друг въпрос. Scusate, sì, mi viene in furmo anche il relatore. Ieri sera io ho avuto... С нощи имах един разговор. То бе свързан и с тълкованието на регламента. Но след този разговор госпожа Переш ми каза, че тя няма проблеми да отложи за след септември решението на своята комисия, така че ние ще имаме достатъчно време да одобрим нашето становище на 12 септември, евентуално, или поне до 12 септември. Така че ако докладчика слуша ли ме всъщност, Тарковски слушаш ли ме? С нощи се видях с госпожа Верес. Говорихме си за други неща, но... Стигнахме до този въпрос, така съвсем за малко го докоснахме. Той каза, не през юли може да гласувате, а през септември, защото аз нямам никакъв проблем да отложа по-нататък гласуването. Бях забравил, но се извинявам за снощния разговор и за това бях го забравил. Тъй като така ли че ние говорихме за други неща. Това беше само малка част от него. Да, ако нямате нищо против, може да го отложим и дебата дори да отложим по този тема за септември или за кога. Е, е за септември имате ли нещо против да го отложи господин Траковски? Ми добре, значи имаме повече време за размисъл. И така, пак ни остават минути до идването на председателството. Но следващото изваредно заседание искам да ви припомня. На пети ли беше? Luglio, sì. Luglio, 4 Да, на 4 юли. От 9. А, не, извинете, от 19 до 20.30. грешка на преводача. Имаме извънредно заседание с полското председателство. Ще изслушаме техните приоритети. И следващите заседания вече са редовни. Те са на 11 юли и на 12 юли. Сега трябва да изчакаме госпожа министъра Гьори. Тя ще дойде в 11 часа. Моля ви, не се отдалечавайте от залата. За да бъдем точни, ще изслушаме работата по време на унгарското председателство. Госпожа Геори беше тук при нас в началото на това 6 месече, за да ни каже какво ще правят. Сега ще видим какво са постигнали. Хубаво е да присъстваме и да изразим нашата оценка за това председателство. И така 10 минути пауза. И така, колеги, подновявам заседанието. Добре е дошла. Много се радваме, че сте сред нас, госпожо Георги, представител на председателството. Много добре ни познава, защото заедно с нас беше депутат. Сега е министър в своето правителство време на унгарското председателство имахме възможности многократно да се срещаме и в Унгария, и тук. Тук в нашата комисия госпожа Георги дойде в началото на председателството и ни разказа за програмата на същото председателство. Сега идва при нас към края на това председателство, за да ни разкаже какво е направила, да ви припомня, че заедно с комисията АВКО ние работихме с унгарското председателство. Например, доклада Брок Гуалтери за промената на член 136 от Лисабонския договор и много други въпроси, но е по-добре да й дам на нея думата и след това ще дам на вас думата да задавате въпроси. Благодаря, имате думата. Eh, Благодаря, господин председател, за така любезните думи. Наистина за мен е удоволствие да отново да бъда във вашата комисия и ако ми позволите да продължа на английски, е, е, е, като лингва франка на днешното време, но за мен винаги голямо удоволствие да говоря на италиански. Е, уважаеми госпожи и господа депутати, е, вероятно помните, че през януари е, заедно с министър Мартини обсъждахме заедно с вас въпроса за европейския семестър и тогава се условихме да се яви отново пред вас, за да докладвам за постигнатото от унгарското председателство – Бих искала да започна с няколко най-общи бележки и, и констатации е, и да продължа експозето си по е, направленията, които очерта министър Мартини тук е, през месец януари, след което ще отговоря на вашите въпроси. Вероятно помните, че унгарското председателство избра за себе си едно просто изразително мото – силна Европа, е, без е, да пропуснем да продължим е, тази фраза с човешко лице. Силна Европа с човешки облик. И ние наистина поставихме човека в центъра на своето внимание. Всички наши инициативи бяха насочени към укрепването на един хуманен Европейски съюз. Също така, се ангажирахме е, да бъдем едно дружелюбно към Европейския парламент председателство. И аз се надявам, че сте се убедили в това, наистина, през последните месеци. Е, ние проведохме няколко допитвания, не само задължителните по законодателната част, а и други е, за усъвършенстване на междуинституционалните отношения и, и смятам постигнахме напредък дори в тази област. И то не единствено поради проявения от мен личен ангажимент като бивш член на Европейския парламент. Между другото, понякога е добре човек да застане и от другата страна на едно противостояние, за да е, добие пълна представа за нещата. Но, но цялото унгарско правителство, всички, всички министри е, бяха настроени по този начин и ръководеха заседанията на съвета с оглед на е, евентуалната позиция на парламента, опитвайки се да съчетаят е, позициите на парламента и на съвета е, ние си даваме сметка за значението, за важността на, на парламента и разбира се за новата институционална структура е, след влизането в сила на Лисабонския договор. И така, ние, ние се е, водихме от тези принципи. Една силна Европа, е, едно председателство, е, готово да се вслушва в парламент. Какво значи, впрочем, силна Европа? Силна Европа означава силна валута, силни сътрудничащи помежду си институции, е, силна външна политика. Разбира се, не бих искал да се впускам тук в подробности, но мисля, че като настоявахме за постигането на споразумение относно економическото управление и укрепването на единната валута. Успяхме е, е, да приемем заключение на съвета и, и по кохезионната е, политика, по енергетиката, по селското стопанство. И така смятаме, че укрепвайки тези отделни направления на, на е, общностното начало, укрепихме Европейския съюз и е, му гарантирахме по-висока конкурентоспособност на международната арена. Не е настъпил момента все още за окончателна равносметка. Остават ни колко? 15 на още дена. Може да кажете, че 15 дена, две седмици, нищо не е, но, но сега не е така. Днес за следобед е насрочен много важен триалог по пакета от 6 акта, свързани с економическото управление – Съветът в петък може да разисква присъединяването на Харватия, когато комисията ще представи последните четири проекта общи позиции относно присъединяването на Харватия. Така че е, е раничко сега. Наистина аз и а, а, нямам а, а, кристално кълбо, а, а, за да, за да пред река изхода на всички тези разговори. А, проче, надяваме се на а, активната подкрепа на Европейския парламент за присъединяването на Харватия. Що се отнася до шестен нормативни акта за економиката, ние от самото начало общуваме активно с докладчиците а, от парламента по тези актове. И И, и последно. Помните, тази година започна с известно разочарование на парламента. Като бивш член на Европейския парламент, аз се отнасям с пределно съчувствие е, към позицията на парламента по този въпрос. Е, във връзка с економическото управление и комплексния економически отговор на кризата, парламентът наистина се усети някакси е, загърбен и, и изолиран от жизнено важните процеси на вземане на решения. Унгарското председателство изигра своята роля, подчертавайки значимостта на общностния метод. И мисля, от тогава насам нещата се подобриха. Днес е, междуинституционалните отношения са далеч по-добри. И успяхме, надявам се, до някъде поне да оталожим опасенията на парламент. Нека започнем с изменението и допълнението на Лисабонския договор. Един от въпросите, който вие повдигнахте пред министър Мартини е, през януари, и а, по който е постигнат определен напредък. Като разбира се, бързам да добавя, че това не се дължи преди всичко на председателството. А, този въпрос бе част от комплексния политически отговор на кризата, а, главна отговорност за който носи Европейският а, съвет. А, но разбира се, наред с комисията, парламентът игра своята важна роля със своето становище и аз се възползвам от възможността да благодаря на парламента и в частност на вашата комисия за оказаното съдействие. Знаете, през февруари и март е, е, преживяхме трудни дни. Докато парламентът вземе своето решение, контактувахме непрекъснато с вашите докладчици и аз съм много удовлетворена от е, окончателното положително становище на парламента, изразено в неговата резолюция. И благодарение на общите усилия на парламента, на председателството, успяхме да включим един важен текст в е, заданието, в е, описанието на Европейския механизъм за стабилност, а именно, е, съгласно този механизъм, парламента да бъде редовно информиран за неговото функциониране. Една от победите, според мен, е, е тази на победа на приятелите на общностния метод, на, на неговите привърженици. Едно важно, според мен, постижение. Нека сега да се спра на втория въпрос, споменат през януари от министъра, а именно гражданската инициатива. Триото, испанско, белгийско и унгарско председателство, могат е, да се похвалят с това постижение. Разбира се, унгарското председателство има по-скромна роля предвид е, направеното е, до тогава, но по време на унгарското председателство се подписа актът през февруари месец и отбеляза наистина жалон в въвличането на гражданите в политическия процес. Разбира се, е, е, инициативата ще влезе в сила е, едва до година, след 1 април 2012 година. До тогава държавите членки ще трябва да въведат национални актове за изпълнението на, на тези много важни инструменти за гражданското общество. Що се отнася до хартата, ние е, направихме първата оценка, първия преглед на е, приложението на хартата за основните права и е, поехме недвусмислен ангажимент за зачитането на основните права. Комисията излезе с доклад. На основата на този доклад ние направихме оценка на практиката на държавите членки по хартата както и на практиката на съвета, и се умяхме да приемем единодушни заключения на съвета на 23 май. И се надявам това да се превърне в традиция. Тоест, всяка година съветът да излиза с оценка по хартата. Присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека бе един от приоритетите на нашето председателство – Преговорите е, започнаха миналото лято по време на Белгийското председателство. Е, междувременно се състояха три кръга е, на преговори, т.е. два по време на нашето председателство и следващия предстои между 20 и 21 юни. Бяха направени много големи крачки напред към присъединяването на Европейския съюз към конвенцията – и те се дължат на съвместните усилия и на отличното взаимодействие между комисията и съвета. Парламентът има своята роля в този процес. Ние приветстваме състоялите си се преговори между Европейския парламент и Парламентарната асамблея на съвета на Европа относно участието на Европейския съюз в, на заседания на пасе. Е, предвид и практиката на Европейския съд, те, те първа предстои постигането на решение, на, на съгласие по-скоро между двете страни. А сега, ако ми позволите, бих искал да ви занимая с така наречените хоризонтални въпроси за отношенията между Европейския парламент и съвет когато формулирахме своите приоритети, както казах, ние е, определихме укрепването на Европа с особено внимание към потребностите на гражданите, като, като сърцевина на нашето председателство. Знаете, междувременно институционалните отношения се бяха вгорчили. Спомняте си към края на миналата година е, в рамките на бюджетния процес какво стана, е, поради което ние положихме усилия да облегчим между институционалните отношения, давайки си сметка за, за това колко трудни са нещата. Някои дори се опитаха да ни обесърчат, но аз смятам, че много, много често Е, ние се оказвахме в положение, при което е на лице съгласие по същество. Но поради е, противоречията, споровете между двете институции или е, разнопосочни тълкувания на договора, не можеше да бъде постигнат напредък. А едно нещо е повече от ясно. Европейските граждани не се интересуват от нашите институционални препирни. Поради случая, е, примерно, че, че няма корелационни таблици, дали нещо да бъде чрез е, акт за приложение или чрез делегиран акт, е, европейският гражданин дори не може да вникне в същината на тази фразеология. Него го интересува окончателно взетото решение. И за нас беше ясно, че нещата повече не могат да продължават така. Станахме инициатор на на преговори. Парламентът по наше искане е, създаде свой екип за участие в преговорите, преговорите ръководен господин Ленер. И така, Започнахме разговори е, между съвета и парламента по корелационните таблици, участието на Европейския парламент на международни форуми и достъп до класифицирана информация. Приехме е, с парламента, че това са трите много важни въпроса, които наистина възпрепятстват напредъка по същество, по законодателната част и, и също така предвид новите положения, съгласно Лисабонския договор, например, за участието на Европейския парламент на международни форуми, ние, ние, ние сме съгласни, приехме, че трябва да бъдат създадени необходимите условия за това. В съвета постигнахме съгласие относно реда, по който парламентът да участва в преговорите за многогодишната финансова рамка, понеже е добре известно, че, че това ще бъде на политическия дневен ред през едните две години. Procedure clear So when the commission comes up with the proposal at the end of... И така ние е, се стремяхме да, да разпишем една ясна процедура, така че когато към края на месец юни комисията излезе със своето предложение за финансовата рамка, парламента да се включи веднага. А, а, а, а не е, тези много трудни разговори да, да започват е, с, с спорове по процедурни въпроси. И сега след дълги и, и трудни преговори е, с държавите членки и между тях е, можем да се поздравим с успех. Сега по отделните въпроси е, на междуинституционалните отношения, достъп до класифицирана информация, ясно е, че Европейският парламент трябва да има достъп до класифицираната информация относно присъединяването на Румъния и България към шенгенското пространство. Миналата седмица вие гласувахте, съответно съветът по вътрешни работи също. Не беше лесно да, да убедим държавите членки, но, но това дори успехът в този случай не, не, не е достатъчен. Необходимо е общо разбирателство по този въпрос за достъпа до класифицирана информация. Има експертна група, която много усилено работи за постигането на съгласие. Разбира се, вие, вие знаете, много са строги правилата на съвета. И доколкото знам, бюрото на Европейския парламент е взело важно решение, така че парламентът да създаде необходимите условия за охрана на, на класифицираната информация, също толкова строга, колкото е и тя в съвет. Има един висящ все още труден въпрос – за критериите за разрешаване на достъп до класифицирана информация, прилагани от Европейския парламент. Знаете, в различните държави членки уредбата е различна. Някои членове на Европейския парламент имат съответното удостоверение, други не, просто защото това не е изискване съгласно националното им законодателство. Ще трябва да, да намерим някакъв модус, някакъв начин да решим този въпрос и аз мятам, че по време на следващото полско председателство и това ще стане. За участието на парламента в международни конференции съветът of participating MEPs be sent ideally not four weeks ahead. Тук най-вече става въпрос за срока за изпращане на списъците на делегациите на Европейския парламент за участие в международни конференции. Приема се 4 седмичен вместо по-неудобния двуседмичен срок. Взехме решение също така за участие на Европейския парламент на така наречените координационни срещи между държавите членки. Е, по повод на, на международни е, форуми. Е, съветът прие своето решение. Миналата седмица в Страсбург аз го сведох до знанието на господин Ленер. И следващата седмица ще преговаряме с парламента. За корелационните таблици Наистина този въпрос затруднява напредъка в законодателната сфера. Как стоят нещата? Действа междуинституционално споразумение от 2003 година, страни по което са трите институции, съгласно което следва да се насърчава прилагането на така наречените корелационни или съпоставителни таблици. Междувременно, миналия месец декември, председателския съвет на парламента реши, че е, парламентът по процедурата на съвместно решение няма да гласува за каквито и да било директиви, които не предвиждат задължение на държавите членки да подават такива съпоставителни е, таблици. Тоест, комисията и парламентът са на мнение, че да, таблици трябва да бъдат задължителни. И от тогава насам прокарването на законодателни актове се оказва изключително трудно, тъй като съветът не е страна по, по това споразумение между комисията и парламента, а и държавите членки просто категорично се противопоставят на това парламентът да им възлага нещо задължително, нещо в чието договаряне те не са участвали. И, и дори по този много трънлив въпрос започнахме преговори с вашия екип. Постъпиха две предложения, но държавите членки не ги приеха. Е, работихме с генералния секретарят е, е, на съвета и с комисията Обаче това, че парламентът държи на задължителния характер на съпоставителните страници, е, таблици, извинете, се оказа непреодолимо препятствие. Е, много трудно, не можем практически да убедим държавите членки да приемат това. А ние направихме много конкретни предложения и на определени етапи в хода на преговорите оставах с впечатлението, дори когато присъствах на заседанието на председателите на парламентарни комисии, че е, евродепутатите е, се отнасят благосклонно към предложението на председателството. Е, тоест да насочим вниманието си по-скоро към съдържанието, а не толкова към междуинституционалните въпроси. И в някои отношения постигнахме не лоши компромиси, но общо, общ модус вивенди така и не намерихме. Uh, we made uh, uh, very concrete proposals. a very important issue was и по-нататък по корелационните таблици много важен въпрос бе за тяхното прилагане във връзка с вакцинирането на едрите преживни животни срещу син език може би това ви се струва не толкова важно, но, но от гледна точка на европейския гражданин, предвид здравния риск, как бихме могли да кажем на европейските граждани, че няма да приемем въпросния акт от такъв интерес за общественото здраве, защото не можем да се съгласим за корелационните таблици. И един от членовете на, на, на групата за преговори е, направи предложение ако парламентът спре процедурата на вземане на решение за известно време, така че парламентът да, да потърси някакъв компромис, би, би, би могло да, да се получи нещо. Тоест, позитивната нагласа е, е, е залог за успеха. и щяхме да приемем корелационните таблици за този конкретен нормативен акт е, срещу известно освобождаване от това задължение за известно време, председателския съвет отхвърли тази наша компромисна идея. Миналата седмица отправихме ново предложение, все още е, нямаме отговор. Е, дали сме обобщена справка на е, законодателните въпроси, които са в застой поради липсата на съгласие. В това число и по въпроса за делегираните и изпълнителните актове. мога да, да ви предоставя тази справка на тези от вас, които се интересуват. И въпроси, по които парламентът и съветът са на едно мнение по същество – но не могат да се е, споразумеят по процедурата. Как да го обясним това на хората? Е, например, е, на, на онези кандидат-студенти от най-слабо развитите трети страни, които не могат да получат своята стипендия за продължаване на образованието си в Европейския съюз, тъкмо поради този въпрос за корелационните таблици и вече месеци е така. Също за производителите на банани няма да получат своите финансови компенсации поради този междуинституционален проблем. И значи малко повече гъвкавост би била от полза, мисля. И двете институции, и съветът, е, и парламентът е, имат е, своята отговорност и трябва да я поемат. Вече, вече твърде дълго говоря. Опасявам се. Е, извинете, но, но аз държах да е, ви дам пълна представа за този междуинституционален проблем. Е, още, още, още нещо. Е, регистъра за прозрачност. Нещо, на което знам вие особено държите, а и парламентът е приел резолюция – и аз участвах в разискванията по, по нея. Комисията и парламента подписаха междуинституционално споразумение по този въпрос и е, след положените от председателството усилия, съветът ни е упълномощил, че е, е, след като вие подпишете, е, съветът ще излезе с политическа декларация за започването на тристранни преговори относно конкретните ред и условия за участието на съвет. Е, разбира се, е, тук трябва да се има предвид, че е, комисията не е изложена в такава степен на лобистки натиск за разлика от отделните държави членки съвета. Изпратихме едно писмо за процедурата, която би могла да бъде следвана за едно уместно участие на Европейския парламент в преговорите за многогодишната финансова рамка. Не беше лесно да убедим държавите членки да приемат това но а, нашият министр-председател а, миналата седмица отправи послание към председателя на Европейския парламент Бузик, а, където се описва а, този процес и в край на краищата се а, посочва, че парламентът ще има пълното право на информация и достъп до а, ротационното председателство на Съюза. А, Рамки рамките на следващото председателско трио. И така се надявам се наистина парламентът да приеме това предложение на председателството, което се ползва с подкрепата на следващото председателско трио. И с това смятам да приключа, госпожи и господа, най-малко по въпросите, които попадат в правомощията на вашата комисия. Позволете ми да добавя, че през последните месеци бе за мен много голямо удоволствие да работя с вас. И разбира се, Унгария вече няма да председателства съвета от следващия месец, но аз се надявам, че този дружелюбен подход на председателството към парламента ще продължи. И аз поне мога да ви уверя, че като държава членка, макар и не като председателка на съвета, Унгария ще отстоява този подход. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Георги, за изчерпателното представене. Давам думата на колегите сега. Искам аз обаче да си изкажа първи. Лично се занимавах с въпроса за регистъра за прозрачността и присъединяването е, извинете, и съгласието на съвета по този въпрос. Знам, че в съвета нещата са съвсем различни от е, ситуацията в парламента, дори чисто практически погледнато. Но в крайна сметка не може да се каже, че няма контакти на ниво съвет е, и лобиране на ниво съвет в съвета и от отделни държави членки и общо. Но присъединяването на съвета към този регистр ще бъде един символичен жест. По този начин всъщност ще се изрази прозрачността на всички институции на Европейския съюз, защото ние в парламента искаме да има равнопоставеност и съветът е, като представител на държавите и ние като представители на гласоподавателите би трябвало да работим при равни условия. Така че ако те се включат в този регистр, това би било с е, волично значение. В унгарското председателство винаги е имало голямо желание да се защитават тезите на парламента а, това отношение и искам да ви благодаря. Първи, заместник председателя Гурмай. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Геори. През януари господин Матони беше тук при нас и той засегна много важни въпроси. Спомена всичко това, което ще бъде приоритет по време на унгарското председателство. Той спомена и основните пакети, които ще се използват при преговорите. Е, разбира се, по време на унгарското председателство трябваше да сегнат е, основни конституционни въпроси. Въпроси свързани с промяна на унгарската конституция. Много неща са от спешен характер, е, трябваше да се приложат спешно. Някои действия бяха проведени успешно, други не. Вие подчертахте, че гражданската инициатива можеше а, да бъде приета и въведена в действие. Комисията АВКО също може да даде своя принос. Присъединяването на Харватия, това е много важна тема. Сред приоритетите на унгарското председателство на 24 и 25 ще има среща на върха в Брюксел. Важно ще е тогава документ изготвен от вас да бъде а, подписан от а, всички представители и тогава наистина а, тези действа ще се увенчаят с успех. Относно Европлюс. Това е едно допълнение към механизма за стабилност в Европа. Това е свързано с общото економическо управление в Европа. Трябва да бъдат взети предвид и отделните национални интереси, разбира се. 23 от държавите членки обаче искат е, да действат индивидуално, но трябва да помислим за стабилизирането на европейската валута. Това е нашата цел в крайна сметка. Имаше също и възражения и противопоставяния, които бяха изразени. При присъединяването на България и Румъния Това беше едно от най-важните начинания по време на унгарското председателство. Проведохме заседание в Будапешта. Има някои теми обаче, които останаха на заден план, но аз се надявам, че ще се постигне единодушие с комисията и съвета. Благодаря, госпожо държавен секретар, че намерихте време да дойдете при нас. Искам да кажа, че като цяло съм с впечатление, че вие действахте професионално. Thank you. Ecco adesso dopo l'intervento della signora След госпожа Гурмай, колегата Бронс. You, Благодаря ви, господин председателю. Споменахте прилагането на хартата на основните права. Както знаете, има три страни. Една от тях е Обединеното кралство. Получиха възможност да не прилага тази харта, в случая с Чехия а, те трябваше да си платят за това с подписване на Лисабонския договор. Някои от членовете на тази комисия, които знаят много повече за Европейската конституция от мен, ми казаха, че тези възможности за неучастие са абсолютно а, ненужни, защото всъщност те се обезмислят от Лисабонския договор, който ни задължава да я прилагаме. А, на три различни страни съм задавал въпроса, всичките, които а, са били или ще бъдат председателство на Европейския съюз. Не съм получил удовлетворителен отговор, а някои въобще не ми отговориха. Част от съдържанието на хартата може да бъде въведено в държави членки, включая тези, които не желаяха да го прилагат по различен начин, като например посредством законодателство на Европейския съюз от обичайен тип. Всъщност не питам за това, питам ви за прилагането на хартата в цялост. Валидни ли са тези опт-аути или не? Съжалявам, че постоянно задавам този въпрос, но го задавам, защото така или иначе никой никога не ми отговаря. Даф. Да. Um, Госпожо министър, радваме се да ви видим сред нас. Благодаря ви от името на групата на либералите за усилията, които положихте. вие се притеснявате, че не сте могли да свършите повече по време на ваше председателство, но това се случва с всяко едно председателство. Вие не трябва да се чувствате дискриминирани. Наблюдават се е, реакции и всъщност противопоставяне на Лисабонския договор. Относно хартата и казаното господин Бронкс, тук не става въпрос за това Обединеното кралство. И опт-аута който е получил Обединеното кралство, това всъщност не е възможно, защото протоколът ограничава а, британските съдилища да а, разпространяват а, тази харта. И това ще е в ущърп на британските граждани. Те няма да могат да се възползват от всичките си права, проистичащи от хартата. Е, британското правителство говори за опт-аут и по този начин а, господин Брон се заблуждава, както и всички останали. Относно корелационните таблици – Ясно е, че можем да се вманячим а, по отношение на таблиците. Трябва да има известна гъвкавост. Ние искаме тези таблици, защото те ще допринесат за увеличаване на прозрачността и на ефективността на законодателството. Е, има няколко примера. в е, отделни държави членки. Случаи, в които държавите членки решават е, какво а, трябва да хармонизират, каква част от европейското законодателство трябва да бъде хармонизирано в националното законодателство. Те а, публикуват а, а, техният план за действие, обявяват го Мога ли да ви помоля да сте по-точна относно договорените процедури а, по време на, на преговорите за многогодишната финансова рамка и връзката на преговорите за многогодишната финансова рамка и а, темата за собствените ресурси. Парламентът трябва да се занимае всеобхватно с а, а, тези теми. Също Смятам, че парламента ще настои за междупарламентарна конференция, на която да бъдат обсъдени тези въпроси. Става просто тук за конференция и среща с националните парламенти. И то не само с бюджетните комисии на националните парламенти, но с участието на други комисии, които отговарят за разходната част на бюджета. Трябва тези въпроси, които споменах, да бъдат обсъдени надълго и на широко с националните парламенти. Говори се за ЕКОФИН, за конференцията на финансовите министри, за това, че няма да има споразумение и че няма да има финансови перспективи след 2013 година. Тези 18 членове на Европейския парламент, които трябва да се присъединят след влизането в сила на Лисабонския договор, какво се случва с тях? Къде ще е тяхното място? Няма микрофон. Well, minister, thank you very much. Uh... Господин министр, благодаря ви за работата. Смятам, че в този парламент наистина усетихме, че сте едно председателство, което е дружелюбно настроено към парламента. Получихте лесни въпроси, които като учили не са много сложни за отговаряне, като например лесен въпрос за многодишната финансова рамка и предполагам, че за 3 минути ще може да отговорите, коалиционните таблици също. Затова ще задам още няколко лесни въпроса. Първият въпрос е следният. Знам, че трябва да бъдете дипломатична и ще бъде трудно да отговорите, но може пък и да ни обясните каква е връзката между националното председателство и постоянното председателство. Трябва да бъдете дипломатична, но ако има едно нещо, което трябва да се подобри, какво би било то? Би било интересно за нас да го научим. И на основата на всичко това, смятате ли, че липсата ви от заседанията за CFSP по отношение на разходната част на бюджета на националните правителства всъщност не е нещо, за което съжалявате или пък така си свърши постоянното председателство работата, че не е нужно вашето присъствие. Говорихме за европейския семестър и ще бъде интересно да чуем вашето становище по отношение на това как оценявате преговорите, какви са исканията на Европейския парламент, как ги виждате вие, особено в последната процедура, процедурата по последващи действия когато се очаква да имаме дебат с държави членки тук в парламента по отношение на ангажираността им за прозрачни процедури и строго следване на бюджетните правила. Благодаря ви. Не се ползва микрофон от председателя. Äh, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър. Аз искам да благодаря за плодотворното сътрудничеството с унгарското председателство. Добре е сега в края на председателството да разменим мнения, като имаме предвид и кризата в която а, сме заклещени. В тази връзка искам да спомена и Лисабонския договор, неговото скорошно влизане в а, сила, за това, че почвата се опипва, търсят се възможни решения и дали въобще а, сме в състояние да продължаваме да се борим в дългосрочен план. Сега вече знаем, че националните парламенти играят съществена роля. Но пък от друга страна конституционната действителност не е изградена до край. Всичко това са въпроси, които ме интересуват за да знам аз дали ще можем да спечелим в тази безкрайна битка. Ние сме готови да се борим, но дали ще сме в състояние да намерим едно решение. Говорим за Коре Пер, които още не са прочели дори текста на договора. Може, може да са ги прочели, но не са ги а, прочели с а, душа и сърце. Така че в цялата тази бъркотия мога да си представя, че председателството е трябвало да изготви компромиси с парламента, от друга страна да се справи с собствените си проблеми в рамките на съвета. Е, има, разбира се, и дипломати в е, съвета, които се е, държат като хора, които са над парламента. Трябва да мислим за нашите граждани на първо място и за това, кое е добро за тях. Относно казаното от моя британски колега за хартата за човешките права. Обединението кралство все още въобще не е прочело хартата за човешките права. Тя се отнася до европейското законодателство, европейските институции и прилагането на европейското законодателство. Това е насоката а, на хартата и а, а, европейските институции всъщност защитават основните а, права, отговорни са за тях – И всичко това не е свързано с националното законодателство. Ето защо тези опт-аути не са необходими. Е и господин Гуалтиери поиска думата накрая. Даваме на него. министр. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Искам да се присъединя и аз към благодарностите изразени към извършената работа. Господин Брок говори по някои въпроси и аз ще се спра на тях. Говори се за трудностите, пред които бе изправено и вашето председателство, на един начин на работа, който така така е зависим от новата рамка на институциите, че като че ли голямата част от участващите в тази рамка не го разбират. Така че въпросът не е свързан само с прилагането на конкретните текстове на Лисабонския договор, но същността си трябва да говорим за една Коперникова революция, която е, въведе края на режима на стълбовете в европейското законодателството и въвеждането на прякото представителство на европейските граждани от е, Европейския парламент и оттам се отследват съответните последствия. Постоянно председателство, върховен представител и много други елементи. И така излизат различни търкания, които проистичат точно от едно нежелание да се поеме тази нова институционална рамка от съответните институции. И в този контекст искам да задам два въпроса. Един е свързан с опита и становището на унгарското председателство. Първият е свързан с самия семестър или с председателството. Вие експериментирахте с тази нова тема. Преди малко ние говорихме за интересния характер, който е уникален, на един семестър, който няма юридическо основание. Тоест, става дума за ревизия на един кодекс, но технически дори може да се каже, че не съществува, но де-факто съществува. Смятате ли, че трябва да се предостави съответно а, юридическо основание на европейския семестър, на базата на член 121 алинея 6, т.е. да се излезе с един регламент, който ще даде възможност този семестър да обедини всички политики на ЕС и не само на пакта за стабилност и растеж. Вторият въпрос е свързан с новите елементи, които включва Лисабонския договор по отношение на международните споразумения, като отново се обсъжда на институционалните маса на, за преговори. Като член на Комисията по външни работи, сигурността и отбраната, съм повдигал този въпрос, защото според мен няма яснота, според мен, по отношение член 218, където се изключва парламента само по отношение на международни споразумения, които ексклюзивно се занимават с риболова дори не са онези, които в голямата си част се занимават а, с риболова. Само тези, които не са на 100% свързани с риболова, би трябвало да получат консенсуса или становището на парламента. според мен по неподходящ начин се подходи към определени международни споразумения, като например тези за екстрадиране. Това е юридически материя които са свързани с мисията Атланта на Ма... островите Маврици. Това беше ратифицирано като становище на Комисията по риболов, което всъщност нарушава Лисабонския договор. За мен това споразумение е незаконно. Как бихте оценили напредъка в това важно направление? Благодаря. Господин Хефнер. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да използвам моето изказване, да задам някои въпроси. Ще съм кратък, защото някои от колегите вече засегнаха важни теми. Беше споната темата и за гражданската инициатива в личен разговор с вас. Също така споменах, че с приемането на решението през април работата не е свършена, защото остават още много отворени въпроси. В някои държави членки транспонирането на европейското законодателство в националното става с различна скорост. Да речеме регламента, свързан с он, електронния подпис не може а, да бъде хармонизиран, а, защото националните а, разпоредби изискват а, други критерии, различни от тези предвидени в европейското законодателство и така правителствата а, казват, че ще трябва да се проверява всеки един електронен подпис, а не само да се правят произволни проверки, както е упоменато в регламента. Искам да ви кажа, че има голяма и питающа нужда от координиране на действията между държавите членки и Европейския съюз Комисия, съвет и парламент трябва да се погрижат за това приетото законодателство на европейско ниво да бъде транспонирано в националното. Нека в оставащите седмици да се работи и по този въпрос, така че нещата да се подобрят. Благодаря. Сега давам думата на госпожа министър, за да се спре на тези важни теми, които бяха засегнати от колегите. Всички бяха много благодарни е, в изказванията си. Благодаря, господин председателю, благодаря и на високата оценка, която дадоха депутатите на работата на председателството. В моите уводни думи подчертах, че да, ние смятаме, че ангажиментите на парламента са много важни, както и тези на комисията и ангажиментите на двете институции да постигнат споразумение относно регистъра за прозрачност. Това е на много добра и положителна стъпка в правилната посока постоянно ще се извършват оценки на, на действията и ще се прецени как да се действа по-нататък в съвета по отношение на Регистър за прозрачност. И така. Благодаря ви за милите думи, благодаря и за конкретните въпроси относно Исландия. На 27 юни ще се проведе следващия кръг от преговори за присъединяване. Ние а, сме обсъдили този въпрос в работната група на съвета. А, ще бъдат прегледани всички а, глави по процеса на присъединяване. Ще се надяваме някои от главите да бъдат а, затворени. Исландия е членка на зоната за свободна економическа търговия. Така че много от проблемите ще бъдат решени а, а, бързо и лесно. Ще се обсъждат въпроси свързани с образованието, обществените поръчки и така нататък беше публикувано немско-френско писмо за това, че няма да има присъединяване по отношение на Румъния и България по време на, председат... на унгарското председателство, но това писмо не се оказа вярно. Искам да изразя моята благодарност към Европейския парламент и към докладчика имаше един много разгорещен дебат миналата седмица и по тази причина и парламента изгуби някои от позициите си по време на преговорите в съвета. Пет от държавите членки промениха своето мнение и всеки си мисли, че разбира другия по-добре. Ние знаем как мислят тези държави, какво смятат те и ние обаче оценяваме усилията, направени от България и Румъния и можем да кажем, че техническите критерии относно Шенген са били изпълнени от тези две държави. Това беше един много голям успех постигнат от тях. Това беше обявено публично и най-късно в края на септември въпросът отново ще бъде обсъден, обсъден ще се вземе решение за бъдещи стъпки. А, има идеи за изготвяне на пътна карта. Смятаме, че това е едно възможно решение, така и ще ще се а, задоволят претенциите на държавите, които не са съгласни все още. А, по някои теми беше постигнато съгласие, сближаване на гледните точки. Това е напредък, който беше отбелязан. беше проведено заседание с представители на националните парламенти, на Европейския парламент. Много въпроси ми бяха зададени и нашето мото в крайна сметка беше да се проведе кампания за една по-силна Европа. По отношение на а, мнението, което беше изготвено, имаше кампания, проведена в а, Унгария. А, разпоредбите за разпоредбите против аборта в Унгария не са променени. Също има разпоредби, които дават възможност на всеки, който иска да осинови дете. Говорим за, възмож... за равни възможности Води се технически правен дебат с Европейската комисия. Е, дали този дебат е, ще, бъде, ще доведе до е, успех и ще доведе до разрешаване на проблемите, ще се види накрая. Относно въпроса на господин Бронс, благодаря на господин Брок, че отговори на участие на въпроса на господин Брон за получаване на право за опт-аут от хартата. Чешката република поиска за опт-аут по-късно. Европейския съвет реши, че опт-аута трябва да бъде включен в следващото изменение на договора. Така че въпросът все още е висящ. Ясно е, че въпросът ще бъде разрешен, но той ще бъде разрешен чрез съвсем друг правен акт, чрез промяна в договора. Надяваме се, ще можем да приключим преговорите с Харватия. Има много технически действия, свързани с изготвянето на договор за присъединяване. Ние няма да можем да го а, приключим, но се надяваме, че договорът ще бъде окончателно изготвен по време на полското а, председателство. Те също ще извършат и промени, ако е необходимо. Благодаря на господин а, Дав. Аз а, не съм толкова притеснена. Трябва да сме наясно за нашите взаимни отговорности, за това, че трябва да сме ефективни и да действаме по същество. Това е което искат нашите граждани. Когато и да сме работили с докладчиците в различните комисии, ние винаги сме успявали да намериме модози венди. Винаги има повече политически оттенъци. Не винаги нещата се свеждали до корелационните таблици. Всички се стремяха към постигането на едно идеално разрешение на, на проблема. И имаше няколко конкретни а, предложения, за да бъдат улеснени връзките и контактите. Относно корелационните таблици, да, те са добри за прозрачността. Моята държава членка, като държава членка сред новите държави членки, имаше затруднения с е, използването на корелационните таблици но а, не всъщност за нас не беше проблем, но трябва да ам, уважим и мнението на държави член, които казват, че за тях това е проблем, използването на корелационните таблици, че те са много а, сложни. И те казват, че Комисията е пазителка на, за, на договорите и тя трябва да отговаря за изпълнението и прилагането на законодателството. Това е тяхната работа. Да, корелационните таблици улесняват работата на комисията, но то, те нямат задължителен характер. И за това моля парламента да прояви разбиране. Относно многогодишната финансова рамка, сега ще отговоря по-подробно, не исках да губя време в уводните думи. 324 член, който а, предвижда участието на президентско, председателско ниво, а, срещи също между съвета, комисията и парламента. По време на унгарското председателство това се превърна в практика. Имахме срещи на председателско а, ниво, а, няколко срещи. Такава среща се проведе и следващата седмица. Председателството обсъди бюджетни въпроси. Освен а, това, Председателя на Европейския парламент ще може да взема участие в дискусиите в началото на заседания, когато се обсъжда многогодишната финансова рамка. Това обаче не е свързано с същинските преговори, защото това не е работа на председателя. Относно член 312, в който се предлага председателя, представителите на председателството да имат а, срещи с представители на а, тариото и те да участват в срещи на настоящото председателство, когато се обсъждат въпроси свързани с много, многогодишната финансова рамка. Председателството също ще а, уведомява Европейския парламент за изхода от такъв тип а, срещи. Парламента също ще има а, достъп а, до всички а, документи, отнасящи се до тези срещи, така че вие да разполагате с цялостната информация. Всички тези срещи, както казах, бяха посетени от представители на триото и от Корепер. Относно 14-те и 18-те членове на Европейския парламент, държавите членки трябва да ратифицират протокола в унисон с изискванията на техните национални конституции. Унгария свърши това през декември миналата година. Трябва да засилим процеса по Корепер до края на март. Държавите членки трябва да ратифицират документа възможно най-бързо през последните 6 месеца. Свършихме много работа, защото вече 21 държави членки са свършили процеса на ратификация. Все още 6 държави изостават с ратифицирането относно многогодишната рамка и собствените ресурси. Това ще е една от темите, които ще бъде засегната по време на преговорите за много, многогодишната финансова а, рамка. Има предложение в проекто документа. А, съвета ще обсъди текста. Европейския парламент ще има възможност да даде становище. Разбира се, ще има конференция с участието на националните парламенти. Всъщност, вие имате пълно право да свикате такава конференция, ако искате. Националните парламенти са много важни. А, те имат повече първомощия, просичащи от Лисабонския договор и националните парламенти все по-често се възползват от тези нови правомощия. Доброто сътрудничество между парламентите и отделните органи винаги е от полза. Относно постоянно председателство и ротационно председателство, когато организирахме срещата на Триото в Будапеща през юни, беше повдигнат този въпрос също така. Договорите трябва да бъдат зачетени. Ние не трябва да правим нещо повече от това, което е упоменато в договорите. Може би трябва да попитаме и господин Ван Ромпой. Но смятаме, че сътрудничеството беше отлично. Той се вслушваше в това, което казвахме. Имаше постоянен контакт с нас, с наши представители. По време на срещите ние можехме да отправим въпроси към него. ние отговаряхме за подготовката, за изготвянето на някои от документите, също и ситуацията свързана с Северна Африка, която участва в рамките на политиката, на общата външна политика и политика на сигурност, но участие не е. няма нужда да се променя контекста на договора или да се действа извън неговите рамки. В рамките на договора ние успяхме да се справим с задачите, които си бяхме поставили. Ако амбициите са прекалено а, високи, то тогава а, има проблем, защото ще е трудно сътрудничеството с другите институции и ще се създадат проблеми по, по този начин. Това беше нашата философия. Стигаме до освобождаването отговорност. Е, по отношение на освобождаването отговорност, държавата членка, за която ставаше дума, присъстваше на пленарното заседание в парламента, което е нещо ново. Дори предложихме да работим за едно дълготрайно сътрудничество и по отношение на служаната отговорност и по отношение на другите въпроси. Парламента прие през май на резолюция и реши да отхвърли това ни предложение. Напълно уважавам това ви решение, разбира се, но всяка година може да повтаряме тази дискусия за освобождаването отговорност, ако парламента така иска, но ние мислим, че трябва да се намери едно дългосрочно решение, за да се избягва да се избегне, извинете, постоянния дебат по отношение на освобождаването отговорност. За нас този въпрос е приключил. Различно се тълкува учредителния договор от различни евродепутати, не от всички, разбира се. Тълкованието е различно от това на съвета. Но мисля, че ние бяхме готови да предложим едно решение в дългосрочен план. На господин Галтери относно европейския семестър. Какво да кажа? Според мен европейският Семестър, да, наистина, той няма своите основания в клаузи на договора, но, но това е инструмент, това не е някакъв нормативен акт. Това е, това е график, предмет на политическо решение и е много важно поетите от държавите членки ангажименти да бъдат спазени от самите тях. И комисията и съвета играят далеч по сериозна роля, отколкото до сега, по съблюдаване на тези ангажименти. Е, всичко започна с публикуването на годишното изследване за економическия растеж от комисията, което бе обсъдено от съвета. Бяха публикувани насоки на Европейския съвет. Държавите членки междувременно упорито работиха по националните си програми за реформа и конвергенция. От там нататък комисията оценява изпълнението и тези оценки пораждат, разбира се, спорове. Е, такъв е животът. Нали? Ето за това и комисията, като е, един независим орган, който обективно да оценява държавите членки. И сега отново нещата се връщат в съвета на съвета на министрите на финансите и на, на социалната политика и преди заседанието на Европейския съвет оценката на комисията ще се обсъди. Така че не е необходима някаква договорна база за това. Е, съвсем е, е, различно е от е, Лисабонската стратегия, знаете, отворения, свободния метод на координация, който не се оказа успех, меко казано. Прозрачност обаче има и Европейският парламент би следвал да е удовлетворен. И още нещо по пакета от 6 акта – е, това ще проличи и по време на трилога. Е, ние сме готови е, да съдействаме. Съветът вече направи много отстъпки по повод на упоменаването на европейския семестър в актовете от групата от 6, така че парламентът да, да е по-добре осведомен и мисля също парламентът би трябвало да оцени този жест. Е, Сега, е, има неща, които вгорчават е, живота, какво да ви кажа, на всяко председателство. Ние зад колисите работим хме много, много упорито по въпроса за участието на Европейския парламент в различни международни форуми, в които е представен Европейския съюз. Всеки случай е отделен. Обща политика в областта на външните отношения и сигурността е, е нещо особено, поддава се на различни тълкования. И така, струва ми се, трябва да бъде. Голям успех постигнахме миналата седмица, когато се споразумяхме по въпроса за горското стопанство. Държавите членки имаха крайно е, разнопосочни мнения, но сега поне, като отидем в Стокхолм, ще знаем кой къде ще седне, кой какво ще говори, дори човешкият фактор, така да се каже, играе своята роля. В Женева, в Нью Йорк, по някои въпроси някак нещата минават по-лесно, по други не, не така. И е, миналата седмица така, заслужихме овациите на държавите членки за това, че успяхме да, да намерим решение. И, и договорът тук не помага особено. И понеже не, не, не, не казва в случая кой какво върши между, измежду е, съвета, държавите членки и комисията. И, и това ще продължи да причинява главоболие на, на следващите председателства. Гражданската инициатива, въпрос задаван господин Хефнер и електронните е, подписи. Ние поискахме е, комисията да излезе с конкретно предложение, за да ръководи е, практиката на държавите членки. И вече, и, нали, това не е работа на съвет. Това е работа на комисията. Наистина, комисията трябва да наблюдава изпълнението от страна на държавите членки. Вие, разбира се, бяхте господари на, на този въпрос а, по гражданската инициатива и вие трябва да, да ни я изпускате от поглед. Предстои а, съвсем скоро среща а, а, между председателството и експерт комисията. Опитах се да отговоря на всички въпроси, господин председател. Всички, мисля, посвикнахме с Лисабонския договор зачитаме го е, изцяло и разбира се, когато договорът не е особено ясен, какво да се прави? Нещата стават по-трудни. Ако отстояваме разделението на труда, което е прогласено от Лисабонския договор, и, и не се стремим непрекъснато да очертаем периметъра на едната или на другата институция. Ако се съсредоточим повече върху съдържанието на, на законодателната работа, и между институционалните отношения ще бъдат по-добри. Благодаря ви, госпожо министър. Овации. Мисля, че вашето мото една силна Европа с човешко лице е, е нещо по-дълговечно от 6 месеца на едно председателство. Благодаря ви.